минимум 4% от годишния оборот. Успяхме да предотвратим това. Комисията предвиждаше и с това влушаваше правата на потребителите. Успяхме да предотвратим също така и редица а, мерки, като ги включихме в а, черния е, списък. Няма да ги, а, е, да ги изборявам. Е, едно нещо обаче не успяхме да включим в черния списък двойното качество на продуктите, защото известен брой държави в Европейския съюз просто отказаха. А, и сега въпросът е да хвърлим ли всичко в кошчето? което изработихме, моята политическа група препоръчва да не го правим, а препоръчва клаузата за преразглеждане да се използва през следващите години за това, да се приложат на истика, на практика правата, които имат потребителите, в това число и двойното качество, защото ние не можем да допуснем, че има потребители първо и второ качество. За това ние социалистите и демократите ще продължим да се борим за премахване на двойното качество, защото е абсолютно неприемливо. Въпреки това, утре ще гласуваме за постигнатия компромис. Благодаря. Сега за ЕКР за една минута господин Шкрипък. Благодаря, господин председател. За моето поколение, за хората от Централна и Източна Европа, падането на желязната завеса беше символ за европейско единство. Може би нашите а, деца а, ще изпитат разлика в качеството поради законодателство, което се приема. Хората в Западна Европа имат продукти от по-добро качество от тези, които се предлагат на източноевропейския пазар. Затова това, което обсъждаме сега, е толкова важно. Комисията предложи действия през 2017 Юнкер каза, че словаците не заслужават по-лошокачествени продукти. Благодарение на онези, които подчертаха съществуването на тези проблеми, ние установихме, че има такива практики. Това е стъпка в вярната посока и трябва да се разгледат и други области, освен тази. Благодаря за Алде. Господин Селимович за минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз преди две години си купих а, онлайн а, стая в отличен хотел за минимална цена. Страхотна гледка, мебелите бяха даже твърде хубави, за да повярвам, че са истински. И всъщност като отидох, наистина се оказа, че нещата не са каквито си го представям. Всъщност не беше и хотел, даже това, което намериха, беше гараж, който беше трансформиран в стая, в която трябваше да живея. Целта на подобно законодателство е именно да се избегнат подобни сценарии в бъдеще. Защото това е преживяване, кое, през което са преминали много европейски потребители в ежедневието си. Това предложение, което разглеждаме, защитава тези хора и мисля, че това е победа за потребителите. Защитава се правото на оттегляне от договор, отказ. Това е много добре според мен, защото се застава зад позиция по отношение на двойното качество. Мисля, че е трудно това, което направихме, но то е положително за несериозните бизнеси ще е по-трудно да ви измамят. Новите изисквания за прозрачност онлайн ще гарантират, че критериите за класиране са видими на сайта. Няма да бъдат измамени. Няма да има фалшиви отзиви, които се пишат в тези сайтове. И в бъдеще, наистина, това, което се предлага като прекрасна гледка, ще е наистина прекрасна гледка. Надявам се, че колегите няма да паднат в капана да върнат обратно законодателството в комисията поради тези спорни въпроси за качеството. Благодаря ви много. От името на групата на Европейската е, левица, господин Шкереван. Благодаря. Добре, че дефинираме европейски стандарти. Хубаво е, че парламента като пряко избрана институция се е, е, задейства. Е, хубаво е, че успяхме да подобрим нещата е, във връзка с е, правото на отказ. Това, което не успяхме да направим обаче по отношение на двойните стандарти, ако човек отиде на почивка от Германия в Польша и купи на детето си любимите а, бисквити, тях трябва да се съдържа масло, както в Германия, но там се съдържа палмово масло. А, и заради практики на фирмите, които целят да максимизират тяхната печалба, потребителите в източна Европа се превръщат в потребители втора класа. Крайно време е да се сложи край на тези практики. Благодаря ви. Сега за а, зелените госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Въпреки добрите разпоредби за прозрачност и правата на потребителите онлайн, липсва нещо важно в този законодателен акт. Ясно забрана на двойното качество на продуктите. Жалко е, че този парламент не е разделен по идеологически, а по географски линии. Някои считат, че това е добър резултат, въпреки че парламентът се отказа от решението си за забрана на двойното качество. От източна Европа искат такава забрана. В групата на зелените ние читаме, че става дума за равноправно отношение към хората. Това е в центъра на вниманието. Това е което очакват европейските граждани. Те не трябва да бъдат дискриминирани според това къде живеят и да им се предлагат различно качество стоки. Беше прибързано решението, което се взе по време на трилозите. Трябва да се направи нещо допълнително, за да се забрани двойното качество на продуктите. С това приключихме ораторите от името на политически групи. Сега давам думата на а, господин Глобе за минута и половина. въпреки всичко не можем да постигнем нормално споразумение, в което няма дискриминация. Дискриминация всяка седмица. Миналата седмица имаше дискриминация срещу периферните държави в, в пакета за мобилност. Сега пък има дискриминация хората, които купуват, така да се каже, продукти втора ръка. Продаваме на потребителите стоки втора ръка. Аз така ги наричам. Искаме ли свободна и справедлива Европа за всички? Искаме ли същото качество на продуктите за всички? Да, искаме. Тогава нека не се отказваме, нека да продължим да се борим и нека да спечелим, за да може крайна сметка всички да получат справедливост в Европа. Равни права, равна Европа, всеки печели. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Сеналова за една минута. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, този компромис подобрява положението на потребителите. Ако не го приемем, потребителите ще трябва да чакат още една година. Тук обаче отново мерим с двоен аршин разделяме гражданите на две класи. Първа и втора. За това не гласувах за, а внесох друго предложение, което да ни върне на масата на преговорите. Ние няма да станем от масата на преговорите, докато резултата не ни позволява с чиста съвест да се изправим пред гражданите и да им кажем, че продуктите с двойно качество ще бъдат незаконни а, и че те са нелоялна конкуренция. Не бива да се правят отстъпки пред бизнеса. Колеги, моля ви, не променяйте мнението си, което вече веднъж сте заявили. Първоначално всички искахме да забраним двойното качество. Европейския съюз е едно цяло. Благодаря ви госпожа Шаранцова. На томто нашем пост... Благодаря, господин председател. Това е последната ни пленарна сесия в този мандат. И трябваше да сложим край на дискусиите за двойното качество на стоките. Аз съм депутат избран от Чешката република. За мен резултатът е разочароващ. Не знае дали това е в резултат на натиск от държави членки или от фирми, които искат да предлагат по-низкокачествени продукти на... в нашите магазини. Има твърд подход към хората от Централна и Източна Европа. Нямаме законодателно предложение, обаче, което а, цели решаването на проблема. Но това е символичен законодателен акт. А, той не е много а, стабилен а, законодателен акт и няма да доведе до прекратяване тези практики. Как е възможно да ни се предлагат продукти второ качество? Обяснява ни се, че хората имат различни вкусови предпочитания. Така че нека при гласуването утре да докажем, че няма две категории потребители. Госпожа Шойтрова, приемате ли въпрос с синя карта? От госпожа Шойдрова, приемате ли синя карта? Благодаря. Аз искам да поставя въпрос. Не считате ли, госпожо Каранцова, че използвате прекалено силен език? Знаете, че съществува двойно качество в храните, както и в други стоки. И тази комисия, този комисар поставиха въпроса. Не, не беше господин Юнкер, бяха активните действия от страна на евродепутатите. Благодаря ви. Разполагате с 30 секунди за отговор, госпожа Царанцова. Уважаеми колега, аз съм разочарован от резултата, това казах. Да, парламентът от години се бори да се сложи край на Европа на две скорости. Този текст не е текста, който искаше парламента. Това не е позицията на моята комисия. Аз не се борих за този текст, така че съм разочарована. Благодаря ви. Сега госпожа Конечна за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, преди повече от година комисията ни обеща, че ще се премахне двойното качество в Европейския съюз. А този текст прави точно обратното. Той запазва настоящото плачевно състояние на нещата. Освен това, прекия натиск за неизбраната комисия поддържа за, за избраната комисия поддържа тази позиция. Нямаше прозрачност по време на тристранните преговори, имаше зад колиси. Нека да ви предупредя, че ако тази директива бъде прията в този вариант, ще се приеме много лошо от гражданите в Чешката република. От една страна Европейския съюз налага противоречиви задължения върху нас, от друга страна западните държави е, изсипват буклусите си при нас, така че това не е тайна за никого за Централна и Източна Европа няма да има друг изход, а освен да приемем национално законодателство, независимо какво мисли Европейския съюз за него. Така че, моля ви, подкрепете нашите изменения, които ще а, сложи край на отвратителната практика с двойното качество. Дали ще стане сега или след няколко месеца, няма значение, защото ние ще кажем на европейските граждани, че те са с еднаква стойност. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Суица за минута и половина. Тази директива а, трябва да включва въпроса за двойното качество на проект, а, продуктите. А, ние задад, аз зададох въпроси на комисията във връзка с тази тема. Комисията ми отговори, че двойното качество се дължи на различния вкус на а, потребителите. Аз Проведох изследване по този въпрос, проучих и европейското законодателство. Моята цел да беше да се сложи край на дискриминацията. Имаше дебат на пленарно заседание заедно с моята колежка от Чешката република, госпожа Шойдрова. Представихме резултатите от проучването на вкусовете и показахме сравнение между продукти в Германия, Чехия и така нататък нататък. Комисарят Юнкер се запозна с нашето становище. Позицията на парламента беше ясна. Резултата постигна по време на тристранните преговори не е задоволителен и аз внесох изменения с които да гарантират еднакво качество на продуктите за всички. Призовавам колегите да подкрепят тези изменения, защото ние се борим срещу една Европа на две скорости, защото ако не бъдат прияти тези изменения, ще му остават с горчив вкус в устата. Има разлика между изток и запад и искам да ви припомня, че самият господин Юнкер каза, че Европа трябва да диша еднакво из двата си дроба. Моля, не забравяйте това при гласуването утре. Благодаря. Госпожа Грапини има думата. Симанс колеги. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ясно е, че се налагаше изменение на директивата. Това предложение всъщност изменя четири директиви за нелоялни търговски практики, права, на потребителите, промени в цените и прочее. А повечето от промените са първите две директиви. Трябва да имаме еднакво качество на продуктите в целия вътрешен пазар. Трябва да се уважават потребителите, независимо от страната, в която живеят. Има някои добри промени, които не можем да отречем правото на потребителите на отказ от договор или пък да получат обещетение. Разбира се, текстът не отива толкова далече, колкото бихме желали, например, да има повече яснота за двойното качество. Има промяна в член 6 на директивата, въвеждайки тези изключения, се отслабва член 6. Разбира се, имаме клауза, клауза за преразглеждане. Това може би е решението. В тази зала няма много хора в момента, но искам да помоля колегите да помислят какво е по-добре да отхвърлим този текст или да гласуваме за и да очакваме задействане на клаузата за преразглеждане. Благодаря. Сега госпожа Шойдрова за минута и половина. Благодаря, колеги. Аз вярвам твърдо, че тази директива като цяло носи полза за потребителите. Ще ги защити от нелоялни бизнес практики, които всъщност са проблем във всички държави членки, като агресивните продажби, фалшиви отзиви в интернет, насочени реклами или фалшиви отстъпки за различни дейности. А що... Има две неща, които са най-откоряващи се сред тези нелоялни практики. Всъщност, този успех е до голяма степен чешки. Благодаря на госпожа Сехналова за това, че предупреди за повечето проблеми. Мадриан Речка, биш министър, също благодаря на него, който настояваше на този проблем в съвета. Благодаря и на комисаря, която изготви това предложение и го представи на комисията. Предложението не е перфектно, съгласна съм с колегите, които казаха това. Съгласна съм, че можем да стигнем и по-далеч и да имаме по-ясно определение. Но вече две години се работи по този текст и мисля, че вече е късно след две години да се връщаме обратно на чертожната дъска. Има неща, които ако не работят тази директива, могат да бъдат преразгледани на по-късен етап. Има такава разпоредба за преразглеждане в директивата. Мисля, че предложението е стъпка в правилната посока. Ако не успеят измененията, до тогава ще подкрепят директивата, защото върви в правилната посока. Благодаря госпожа Боржан за една минута. Благодаря, господин председател. Преди 6 години, когато започнах да работя по проблема с двойното качество, ми се е, струваше невероятно, че днес ще имаме законодателен акт, който забранява тази практика. Това е резултат от 6 години проучвания, препоръки, дискусии. Никой не може вече да каже, че хърватите или българите искат храни, които са по по-малко здравословни или с по-низко качество или пък, че перилните препарати искат да парат по-зле, отколкото на други места. За мен въпрос е изключително емоционален. Е, този въпрос не караше да се чувстваме като граждани втора ръка, а този парламент показа, че няма разлика между изток и запад, че ние сме една Европа, че ние можем и би трябвало да бъдем е, равни и не можем да допуснем такива практика. Равенството е изключително важно и това послание изпращаме към голяма Европа. Благодаря, господин а, Поспешил. Благодаря. Аз също съм разочарован от компромиса, който беше постигнал по време на трилога. Този компромис а, няма да реши проблема ефикасно с двойното качество на продуктите, тъй като има различни тълкования може да се стигне до съда, що се отнася до марките и какво отразяват те. Ако продължим да се произвежда стоки с двойно качество, ще станем за смях пред компаниите. Мисля, че можем да подобрим дефиницията за нелоялни практики. Аз съм за това ясно да се каже, че храни от двойно качество са проява на нелоялна практика. И точка. Търси се пазар за нискокачествени стоки в източна Европа. Чешката република подкрепи компромиса, което е жалко, защото това е обидно за нашите граждани. Измененията на госпожа Сеналова се надявам да бъдат гласувани утре, защото това ще покаже, че ако произвеждате нещо, ако произвеждате стока от двойно качество, това е проява на нелоялна практика. Няма значение колко големи са разликите, така че моля да подкрепите измененията на госпожа Сеналова. Благодаря, с това приключихме изказванията. И преминаваме към спонтанните изказвания. Има седем желаящи. Всички ще получат възможност да се изкажат. Господин Кристиан Бусой за една минута. Благодаря. Знам, че преговорите бяха трудни. Не беше лесно да се намери добър баланс. От една страна налагане на правилата, от друга страна ефективност на бизнеса. Вярно е, че за пръв път има конкретни позовавания в законодателството по отношение на двойните стандарти и държавите членки могат да предприемат принудителни мерки. Но трябва да бъдем по-амбициозни. И двойният стандарт трябва да бъде разгледан по-добре в нашето законодателство, тъй като тези практики подкопават истинското доверие на европейските граждани, основно от държавите от Централна и Източна Европа в нашия пазар. Затова трябва утре трябва да подкрепим а, изменението на госпожа Роза Тун, който беше текста първоначално гласуван в комисия ИМКО и по този начин законодателството ще се подобри много. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Жоана за една минута. argumente se aduc pentru dublul standard, uh, indiferent dacă noi... trebuie să премахнем двойните стандарти, е, без значение какво казваме за двойните стандарти е, дори ако казваме, че вкусовете на хората на изток не са същите като вкусовете на хората на запад, госпожо комисар, трябва да ви кажа, че източно европейците вече им писна да получават е, лоши продукти, омръзнани. Ам да получаваме хранителни стоки, дрехи с по-низко качество, да купуваме коли с по-низко качество, автомобили, които са много по-лоши от тези, които може да купим на Запад. Целият източен блок в продължение на 30 години свиква с това, че качеството е еднакво за всички. Ние нямаме различни вкусове предпочитания. Нека да не се самозаблуждаваме. Не можем да допуснем другите да мислят, че имаме по-различни стандарти, отколкото на останалите потребители. Дискриминацията в Европа трябва да спре. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Защитата на потребителите не търпи двойни стандарти. Няма възможност да има два вида качества на храните в ущърп на източноевропейците. Важно е да се защити търговската марка, особено за европейските предприятия, тъй като производители от трети страни подвеждат потребителите. Това въжи за Гърция и страни, които използват прилагателното македонско, македонско вино, македонско сирене и така нататък. И сега ние сме подложени на нелоялна конкуренция от страна на Скопие. Това е провокация и объркване на потребителите. Затова, госпожо Йорова, Йорова изискаме от Европейската комисия да подкрепя гръцките продукти, които са много качествени, особено онези, които се водат за македонски. Важен въпрос, който трябва да бъде разгледан. Госпожа Заборска. Дякуем, пан председа, пани комисарка. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, за Словакия и за други страни от Източна Европа въпрос за различното качество в храните е много важен. Много от дружества предлагат продукти в нашия район с едно и също име като тези в други части на Европа, но с по-низко качество и с различен състав. Знам, че не е лесно да се стигне до споразумение по въпроса, но предложението, по което трябва да гласуваме утре, не е добро. Искам да кажа, че съм много изненадана, че комисията сега ще има две години повече, за да направи оценка на съществуващото положение и едва след това, ако изобщо, тя може да предложи забрана на такива продукти с различно качество. Знам, че подобни практики съществуват и потребителите не са доволни, така че аз ще гласувам за онези изменения, които предлагат да се забранят подобни практики. Имаме един общ пазар и не трябва да мерим качеството по два начина. Господин Неков има думата. Уважаеми господин председател, за мен като гражданин от държава членка, която се е присъединила сравнително скоро, е изключително важно, че темата с двойния стандарт ще намери своя справедлив край в рамките на този мандат това е огромен успех за моята политическа група на социалисти и демократи. по специално бих искал да поздравя своите колеги олга сехналова и биляна борзан. особено заради олга темата битката срещу двойния стандарт беше поведена в европейския парламент. не е логично единният пазар да се прилага под формата на задължения и изисквания но да няма единен пазар на предлагането на еднакви продукти самият факт че има доказани случаи на разлики доказва че в европейския съюз няма свободно движение на стоки и услуги а селективно такова. призовавам българските органи в най кратки срокове да започнат процедура по транспониране на директивата. след над десет години еврочленство няма как да твърдим че няма европа на две скорости ако липсва законодателство което да се бори срещу това. благодаря. Το λόγο έχει ο κύριος Τσουρκάνου για ένα λεπτό. You have the floor, Mr. думата, господин Чуркан. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, anumite... Благодаря, господин председател, скъпи колеги. По доклада на господин Далтон, това, което трябва да направим е това, което направиха госпожа Сеченкова и а, нейната колега. Нормите трябва да бъдат еднакви. А, потребителите от Западна Европа се радват на продукти с по-добро качество. Но не може ценностите да имат различни оценки. Европа трябва да бъде единна и гражданите, които гласуват в своите страни, смятат, че ние тук ги защитаваме, че ние защитаваме техните интереси и ние го правиме. Но може би не е достатъчно. Трябва да работиме повече. Така че трябва румънското председателство да направи много повече за защита на потребителите, защото интересите нямат нищо общо с географското положение. Всички имат право на едно и също. Благодаря, господин Полчак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 но това са ситуации, които са много често срещани. Случва се при напитки, в които има различни отцветители или различни а, за, за, вещества за а, но не може да има двойно качество в Европа. Това е против всички правила. Няма два няма две категории граждани, няма две категории европейци, не може да има две категории качества. Така че аз подкрепям измененията. За съжаление обаче Чешката република подкрепи компромис, който разводнява дефиницията. Много ви моля да подкрепете моите изменения. Благодаря ви. Приключихме с а, изказванията, спонтанните изказвания. Госпожа Юрова има думата. Важени пане председо, важене пани посланки. Уважаеми господа депутати, Е, госпожо председател, втори път днес ще говоря на чешки и имам основание за това. Двойното качество на хранителните продукти е много важен, важен проблем за чешките граждани. От месеци се занимаваме с тази тема. По, преди година и половина всъщност – в е, съвета за земеделие се занимавахме с и разглеждахме тази тема и много държави членки е, тогава се съмняваха въобще, че има такъв проблем. Същевременно в парламента чувах от различни колеги, че действително такъв проблем съществува и е, те твърдяха, че и сега вече е ясно, че такъв проблем е, има, а не е просто е, нечия е, е нечи каприз. И сега наистина трябва да се изправим с лице е, към този проблем и да да се преборим с е, нелоялните пазарни практики вече е, чухме какви методи могат какви методи се използват е, по отношение на е, хранителни продукти, напитки. Чухме мненията на различни производители, на различни асоциации, производителски сдружения и сега вече се занимаваме с допълнителна работа. 20 е, е, до 30% продукти е, всъщност попадат в приложното поле на тази директива. Как е, обаче ще е, действаме на практика? Е, как ще се провеждат, ще се прави пробовземането при различните инспекции? Изработихме, разработихме методика за всичко това междувременно и се надяваме по този път да стигнем и по-далеч. Аз взех предвид вашите доводи. Е, и е, това, което казахте за качество на шоколада, на сладоледа, това са неща, които също ни смущават. Е, инспекторите трябва да вземат съответните проби и да потвърдят или не, че не се съставките не са еднакви, не са е, какаото, което е вложено в е, е, шоколада в една или друг страна, не е от същото качество. Това са неща, които наистина смущават гражданите. Аз разбирам, че един добър един пазар трябва да се пребори с тези проблеми. Господин Поспихал говори за е, нелоялните търговски е, практики. Да, е, правовата уредба трябва да се затегне в това отношение. Трябва да имаме еднакво качество на всички продукти, които се предлагат на пазара. И, и тук не става дума само за хранителни стоки, но и за други продукти, които са от голямо значение за потребителя. И трябва да разработим и съответните методи на тестване и за други продукти, както при автомобилите или други трябва да дефинираме съответните качества и да се борим с нелоялните практики. Важно е при всеки отделен случай да се е, прилагат съответните е, санкции, когато се констатират различия в качеството. Министрите на е, селското стопанство обикновено отговарят за това. Е, е, трябва да се съответните надзорни органи да си вършат работата. трябва, разбира се, да се транспонира тази директива, така че в националната правна уредба да се разпишат съответните практики. Трябва наистина дейността да, на гражданите да, да, да гледаме сериозно на, на този проблем. Е, дра, гражданите не приемат такова двойно качество. Търговците на дребно не знаят, е, че всъщност е, производителите влагат различни, различно качество е, съставки в един и същ продукт и затова производителя трябва да, да докаже защо предлага различно качество. Трябва това да бъде добре обосновано. В момента все още това не се прави, затова, е, което правим е сериозна стъпка напред и дава нова, е, така, нови възможности за, за гражданите. Разбира се, аз искам да имаме и по-стриктни правила, но трябва да е, се постигне компромис. В някои държави членки, някои държави членки не приемат толкова стриктни разпоредби. В, в, в случая чешката държава трябва също да бъде по-активна редовно да се проверява какво се изнася на пазара, дали директивата се спазва или не. И е важно също така да е ясно на гражданите, че че е, е, съответната информация за продуктите е достоверна и когато има заблуда и е, е, подвеждане с информацията, това да се коригира. Би трябвало да заострим, да засилим разпоредбите, ако не е, е необходимо, но Във всички случаи не бива да гледаме безпомощно и безучастно е, на всичко това. Даваме си е, сметка за тези проблеми е, в парламента, в комисията. решаваме, мъчим се да решим проблема и разбира се, аз си мисля за интереси на чешкия потребител, съвсем при сърце взимам този проблем. Конюнктурата е сложна, но стигнахме до момент, в който се е, придвижваме напред. Все още имаме какво да е, проверяваме, да доказваме е, и да правим корекции, но каквото и да става, не трябва да, се, да приемаме да продължават такива е, разлики между продуктите, трябва да проявяваме особена чувствителност по въпроса. Неприемливо е да, да е, източноевропейските страни да бъдат е, държави от втора категория и техните граждани, втора категория граждани. Извинявайте за, за е, това дълго изказване, но просто е, много при сърце взимам тази е, проблематика. Благодаря сега, господин Далтон, две минути. Благодаря. 90% от изказванията бяха по една тема. Аз съм съгласен с много отказаното относно различното качество. Успяхме да постигнем много. Това е едно мащабно споразумение ново споразумение. Не разбирам обаче защо има колеги, които искат да погребат целият проект, просто защото не вкарахме едно искане, което е невъзможно по своя характер. Не може да се иска едно и също във всички държави. В различните държави има различни предпочитания относно вкусовете, различни суровини. Един пример – Кока-кола. В Великобритания тя се прави с тръстикова захара. В Белгия и Франция се прави с захар от свекло. Кой е дискриминиран тогава? Защо не се отчита това предпочитание? Вие се притеснявате относно източна Европа. В източна Европа има продукт, който се произвежда по същия начин, както този в САЩ. Кой точно е дискриминиран? Кажете ми. Ако се приеме това изменение, ще трябва да се направи това за всеки един продукт в ЕС. Милиони и милиони продукти. Не е възможно да се приеме това изменение и да се върнем на масата за преговори. Няма да има такава маса. Съвета и комисията казаха, че от тук нататък повече няма да отстъпват и те отстъпиха много. Времето изтече. Няма смисъл комисията да предлага каквото и да било, тъй като парламента ще има нереалистична позиция и в крайна сметка няма да постигнем нищо. Какво постигнахме? Имаме постижение относно прозрачността, относно различни забрани за конкретни продажби, относно фалшивите сравнявания относно възможността да се налагат санкции и много-много други. Нека да не изхвърляме всичко от това в коша за буклук. Искам да благодаря на всички сътрудници, които ми помагаха, сред които са Камеран Смит и Джони Гофно и други. Благодаря. Благодаря. Гласуването ще е утре. Дебата приключи. Следващата точка в дневния ред е доклада на Пилар Аюзо, който се нарича прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига. Госпожа Аюзо има думата за 4 минути. Micro, please. Господин председател, господин комисар, много се радвам, че след 20 години в този парламент последното ми изказване ще бъде като докладчик относно хранителната верига. 20 години бях тук. 20 години, в които имаше луда крава и други болести. От Участвах активно в регламента за създаване на е, ЕФСА и на всички е, законодателства, свързани с хранителната верига. Наистина Европа има най-строгите е, стандарти за храни и ние сме най-защитени. Наистина нашата индустрия е новаторска и е много конкурентоспособна. И разбира се, Необходимо е да бъде актуализиран регламента за създаването на е, агенцията, за да, за да, трябва, за да бъде по е, в е, да, да, да отговаря на повече на актуалността, за да могат хората да бъдат в течение на рисковете, е, които са, пред които са изправени и да се, да, за да се вземат мерки за тяхната защита. Но е, Предложението беше направено много набързо, нямаше никакво време за обсъждане и всичко това се проведе под един много голям медиатичен натиск. Тук се говори само за, транс... за прозрачност в предложението на комисията, но не трябва да забравяме, че риска и оценката на риска са много важни. И те не фигурират в новото предложение. Въз, трябва, трябва е, всички вземане на, на решения от агенцията да бъдат основани на научни изследвания, за да може да увеличиме доверието на гражданите за начина по който се взима на решение и да има повече прозрачност решенията трябва да се взимат на основата на научни изследвания. И Важно е информацията, която обаче не е поверителна, да се, да се публикува по това време, в момента на заявленията. А, докато също също така ще трябва да има една обща база, база данни, в която да фигурират всички заявления и всички становища, за да могат предприятията да не публикуват след това само тези, които са, са им благоприятни. Е, необходимо е обаче да има баланс между прозрачност, между закрила на потребителите и конкурентоспособността на предприятията. Тоест, трябва да се публикува информацията, без обаче това да нанася ущърп на търговската тайна или на конкурентоспособността. Да има известни пред е, предпазни мерки за е, предприятията. Радвам се, че от тук нататък парламента ще има двама представители в научния съвет на ЕФСА и също така ще има по- по-голямо участие на държавите членки в научните комисии. По този начин научни работници и учени от всички държави членки ще участват в процеса на взимане на решение. Необходимо е обаче новите идеи, нови новаторствата да бъдат включени в категорията поверителна информация. само не, не, не съм. А, не, не, не, това, това, което ме разочарова обаче е, че не приехме всички норми, които се прилагат от Агенцията за медикаменти и за химикалите. Благодаря ви, давам думата на комисар Катай. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, Е, Европа се гордее с това, че има най-ефективна и най-безопасна е, хранителна, най-ефективна система на доставки на хранителни продукти. Но, разбира се, е, има какво да се прави. Гражданите са много чувствителни относно вземането на решение и управленческите методи в хранителната верига. Така че не е излишно да имаме допълнителни гаранции за безопасността на храните. Констатациите е, от е, последните е, проверка на изпълнение на закона за храните, както инициативата на хората, свидетелстват точно за това. Преди да отидем по-далеч, да, обаче, искам да поздравя Европейския, съвет, Европейския парламент и съвета за положителния резултат от междуинституционалните преговори по регламента за прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в Европейския съюз в хранителната верига. Това е важна стъпка. И двамата законодатели показаха така с, сериозна ангажираност с този проблем и проведаха много конструктивни преговори. Имахме първоначално, постигна се за 10 месеца временно споразумение. Е, по правилата за прозрачност и то е важна стъпка напред е, в е, отговора, който даваме на гражданите и на техните очаквания за повече прозрачност в хранителната верига. Сега да се спра накратко на целите на това занятие. Временното споразумение е преразглеждане всъщност на системата на безопасност на европейските храни с ударение върху прозрачността. В процеса на оценка на риска е, необходимостта от прозначо ще допринесе е, за е, ще закони действията на ЕФСА в същност. Ще легитимира действията на ЕФСА, ще гарантира това, че ЕФСА ще е по-отговорна пред европейските граждани. Временното споразумение съдържа е, едно проактивно и публично е, и, е, оповестяване на всички научни е, данни, цялата научна информация. Е, това трябва да се случи на ранен етап в процеса на оценка на риска, когато е, това оповестяване е непосредствено свързано с две други действия, които се предлагат публични консултации с обществеността и обявяване пред информиране на комисията за резултати от такива проучвания. Тези мерки ще направят така, защото ЕФСА да има достъп до съответните научни данни преди да изготви научно становище. По задълбочен публичен контрол, после стриктен публичен контрол също ще изиграе своята роля в оценка на риска. Същевременно това временно споразумение има предвид необходимостта да се поддържа конкурентоспособността в е, сектора на храните и фуражите, за да се Предлагат се гаранции за защита на е, обосновано е, конфиденциална информация. Също така, временното споразумение зачита и е, съществуващите норми за интелектуална собственост, както и защита на личните данни. Това е важна стъпка към насърчаване на новаторството и е отрешаващо значение за е, глобалното е, признание за безопасността на европейските хранителни продукти. Заявителите от малки и следни предприятия ще бъдат облегчени. За тях ЕФСА ще може да предостави безплатни консултации и той ще, това ще улесни живота, облегчи живота на е, новаторите. За държавите членки е, ще е, трябва да бъдат представени в управителен свет на ЕФСА. Той ще включва и двама назначени от Европейския парламент. И тъй като това се отклонява от общия подход на парламента, е, съвета и е, ролята на децентрализираните агенции, комисията ще излезе с изявление пред е, Европейския парламент, в което ще изрази съжаление за това, че се налага такова отклонение без да попречи това на държавите членки, те ще могат да са по-активни в е, и ще участва по-активно в работата на ЕФСА. Временното споразумение признава е, всичко това и има за цел да, опра... да подобри начина по който се е, оповестяват съответните рискове посланието, което излиза от теб, трябва да е ясно, разбираемо, независимо дали е, е, всъщност е, е от е, страна на комисията, ЕФСА или държавите членки. Господин председател, почитаеми депутати, е, благодаря ви за активността за активността, за е, посветеността, с която е, работихте за постигане на това временно споразумение е, и очаквам да чуя дебата ви по темата. Благодаря на господин Катайнен. Сега от Комисията по рибарство господин Сарао Сантош. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, колеги, искам да благодаря на всички, които участваха в преговорите. Беше свършена отлична работа. Искам да благодаря на различните докладчици. За съжаление, аз бих искал да говоря по много от положителните аспекти, но ми е дадена само една минута, затова ще кажа следното. Производството на храни с морски характер не е отчетено в такава голяма степен, както производството на храни с земеделски характер. В ЕФСА няма да има такъв представител, който да отговаря за тези храни. А 70% от морските храни, които се консумират в ЕСА, се внасят от трети страни. Съответно, те трябва да отговарят на нашите високи стандарти. Знаете, че се призовава да се храним по-здравословно в една нова епоха, в която има все повече и повече заболявания, които се дължат на лошо качество на храните и на затластяване. Мисля, че нещо трябва да се направи. Сега от името на политическите групи за НП госпожа Делае. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. По време на целия ни мандат си дадахме сметка, че пестицидите, разрешенията, е, безопасността на храните са в центъра на внимание на нашите граждани. Те искат да знаят как функционира Европейския съюз и ние като техни избранници трябва да откликнем на тяхното желание. Текста до голяма степен отговаря на това, превръщайки процедурите в по-ясни, по-прозрачни. Надявам се, че това ще спомогне за възвръщане на доверието в агенциите и институциите. Но същевременно трябва да има баланс между прозрачността от една страна и тайната на иновацията и на конкурентоспособността. А този баланс не, не се се постига лесно. Нека не забравяме, че нашите предприятия са подложени на много тежка конкуренция. Нека да им дадеме възможност да дишат. Бих искала да благодаря и да поздравя Пилар Аюзо за това, което е изработила ни искам да си, да си пожелаеме това, което решаваме от тук нататък да бъде винаги основано на научни изследвания, за да могат аргу, аргументите ни да бъдат а, а, ясни и точни и за да не може някои да използват а, това за полит, политически цели. В крайна сметка дължим го на гражданите и безопасността на храната е най-важното. Госпожа Мария Дели от името на социалистите и демократите. Всички си спомняме скандала около е, натиска да се подобрят глифоцити и други пестициди. Много е, дискусии имаше по повод, много се писа в медиите. Това законодателство беше в отговор на скандала. Радвам се да кажа, че това беше инициатива, която показа, че Европейския съюз се вслуша в гласа на гражданите.